Dear colleagues, ladies and gentlemen, I would like to start Скъпи колеги, госпожи и господа, нека започнем заседанието. Надявам се, че всички, които искаха да се свържат, са имали тази възможност. Ще започна с точка първа. Продължавам на немски. Първо трябва да приемем дневния ред. А по точка 15 Становището по доклада по собствена инициатива на ИТРЕ с заглавие Водещата роля на Европа във века на цифровите технологии и подход на Европейския съюз към изкуствения интелект трябва да бъде снето от дневния ред. Причината е решението на съвета на председателите на парламентарни комисии от миналата седмица да не даде разрешение за изготвянето на този доклад. За това и не можем ние да изготвим становище. Ако няма възражения от ваша страна, то предполагам, че можем да приемем така изменения проект на дневен ред. Не виждам желаящи да се изкажат тук или онлайн. Преминаваме към точка 2. Одобрение на протоколите от минали заседания. Проекто протоколът от заседанието от 6 юли 2020 година ви е предоставен. Има ли бележки по този протокол? Нямам желаящи да направят бележки. Предлагам да последваме обичайната процедура, т.е. протоколът да се счита за прият, ако до края на днешното заседание не бъдат внесени възражения. Точка трета от дневния ред. съобщения на председателката. Първо устният превод. Има устен превод с следните езици. Немски, френски, италиански, английски, испански, полски, български, чешки и унгарски. Устните преводачи зависят от качеството на образа и картината, когато се свързвате с нас дистанционно. Затова моля да говорите ясно, да се свързвате също така и с образ. В противен случай няма да бъдете превеждани. Ако се свързвате дистанционно от телефоните си или само с звук, няма да бъдете превеждани. Още веднъж ви моля да говорите ясно, за да няма и проблеми с устния превод, моля ви да говорите и бавно, тъй като при настоящите условия на пандемията от коронавирус за преводачите е много по-трудно да ни предоставят превод в, с обичайното качество както и в обичайния обем. Устните преводачи от Генерална дирекция Линк предварително ви благодарят за разбирането и за взаимодействието. Припомням ви, че заседанието ни ще се излъчва и на живо по интернет. Точка С. Решение на координаторите. Решенията на координаторите от 1 септември 2020, които бяха изпратени по имейла на всички членове на комисията ни на 3 септември, ще се считат официално за приети, тъй като в рамките на предвидения за това срок до 7 септември не бяха внесени възражения. Точка четвърта. Изкуственият интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор. Това е доклад по собствена инициатива, по който докладчица бях аз. Днес предстои да обсъдим доклада. Разполагате с текста му. През изминалите месеци в качеството си на докладчица работих много активно по текста, заедно с колегите от секретарията и от моя екип. Ще ви го представя днес. Четири парламентарни комисии ще излязат със становище по доклада ни. Това са комисиите Имко, ФЕМ, Юри и Либе. Последната, съгласно член 57 от правилника за дейността ни, е асоциирана комисия с поделени правомощия в някои области. Крайният срок за внасене на изменения е 1 октомври, 14 часа. Вероятно ще гласуваме по доклада на заседанието си през месец ноември. Нека сега ви представя доклада си, след което имаме време за кратка дискусия. През изминалите 10 години се наблюдаваше динамично развитие на изкуствения интелект, което предизвика среднозина от нас както страхове, така и ентусиазъм. Както може би знаете, изкуственият интелект вече се описва като новата електроенергия. Развитието в тази област е толкова напреднало, че изкуственият интелект оказва огромно влияние върху отделни системи, ще доведе и до огромни промени в всички сфери на обществения живот. Не е трудно да се разбере въздействието на изкуствения интелект върху някои сектори, но е доста трудно да се направи оценка на дългосрочното му въздействие върху образованието, културата и аудиовизуалния сектор. Вероятните последици за тези сектори рядко се обсъждат и до голяма степен все още са неизвестни. Но този въпрос е от голямо значение, тъй като изкуственият интелект вече се използва при преподаването, както и при създаването на филмови, музикални произведения и на произведения на изобразителните изкуства. Вероятно, изкуственият интелект ще доведе до повече просперитет, ще упрости и оптимизира немалко процеси. Но има и съмнения във връзка с изкуствения интелект. Твърди се, че той би могъл да доведе до неравнопоставеност, дискриминация и безработица. Целта на доклада ми поради това е да направя конкретен анализ на настоящото въздействие на изкуствения интелект върху въпросните три сектора и какво ще е въздействието на технологичния напредък върху тези сектори през следващите 10 години. Поставих акцента върху това какви промени могат да настъпят в секторите в резултат от изкуствения интелект, както и какви предизвикателства ще има за Европейския съюз от законодателна гледна точка. Нека се спра сега върху основните моменти от доклада. Първо, образованието. Изкуственият интелект ускорява темпа на радикални промени в образованието по отношение на практики, институции и разработване на отделни политики като например чрез тъй нареченото персонализирано учене, което е приспособено към способностите, потребностите на учащите се, както и към затрудненията, които срещат те. В това отношение събирането, използването и анализът на данни са от голямо значение. Трябва да се обърне особено внимание на защитата на данните. Събирането и използването на лични данни трябва да се извършва по сигурен и прозрачен начин. Поверителността и защитата на личните данни на учащите се трябва да бъдат гарантирани. Освен това, не бива да се стига до изкривявания и до системни грешки това трябва да е приоритет, както и съхраняването на данните. Освен това, не само учителите, но и всички граждани трябва да притежават цифрова грамотност. Това е важна предпоставка за работата с изкуствения интелект. По отношение на дидактиката и педагогиката ще трябва тук да предприемаме съпътстващи мерки по отношение на по-нататъчни действия и да проучим съществуващите възможности. Втората част на текста е посветена на опазването и насърчаването на културното наследство. Изкуственият интелект е от все по-голямо значение и за културното наследство, най-вече в отговор на заплахи на нашето съвремие, като измененията в климата и е, редица конфликти. Изкуственият интелект – може също така да се окаже от полза и за ползвателите, да улесни достъпа до информация. В областта на културния и творческия сектор Изкуственият интелект създава редица възможности при създаването на висококачествено съдържание с културна и творческа насоченост. Централизираното разпространение обаче на подобно съдържание и достъпа до него поражда редица етически и правни проблеми, най-вече по отношение на защитата на данните, свободата на словото и културното многообразие. Най-вече персонализираните препоръки на базата на алгоритми могат да се отразят зле на културното и езиковото многообразие, тъй като не подлежат на проверка и не са прозрачни. Затова и трябва да има нормативна уредба за прозрачността, трябва да има и преценка на критериите, по които се подбират отделни видове съдържание за потребителите или съответно не се подбират. В четвъртата част се спирам върху фалшивите новини и дезинформацията. Технологиите на изкуствения интелект се използват все повече за разпространяването на фалшиви новини, най-вече чрез тъй наречените дълбочини фалшификати или дипфейк. Проблемът с злоупотребата на изкуствения интелект за разпространяването на фалшиви новини и дезинформация е нещо, по което трябва да се работи най-вече чрез ефикасното откриване на тъй наречените deepfakes. В това отношение е от особено голямо значение прозрачността във връзка с разпространението на съдържание. Това са основните моменти от доклада ми. Радвам се, че през идните седмици ще мога да работя с докладчиците в Сянка и с други колеги по текст. Сега имаме Време за кратка дискусия. Първо ще дам думата на докладчиците в сянка по за 3 минути. Накрая думата ще има комисията за 2 минути. Първо ще дам думата на Ибан Гарсия Дълбланко от групата на социалистите и демократите. take it later and start. <laughs> Or shall we take another one first and uh, so да дам думата на някого други го ли преди това? I assume we, we are talking <laughs> about the inform about culture. Okay. Related to artificial. Допускам, че говорим за изкуствения интелект. Ще продължа на испански. Така ще се. Първо, много благодаря. И извинявайте за закъснението. В групата на социалистите смятаме, че изкуственият интелект роботите и технологиите, които се разработват и си се използват в Съюза, трябва да бъдат етични и социални, да се разчита на тях и да са устойчиви от гледна точка на околната среда. Относно ролята на изкуствения интелект в образованието, искаме да отчетем приноса, защото изкуственият интелект може да подобри образованието, имайки предвид особено изискванията, които са свързани с прилагането на изкуствения интелект в различните региони региони на Европейския съюз и за това трябва да има конкретни специфични планове, за да няма региони, които изостават. Съгласни сме с докладчика за това, че е необходимо а, обучителите да се образоват за развитието на новите технологии и да отговорят на нуждите на учещите. Също така смятаме, че екипите от инженери и разработчици трябва да работят ръка за ръка с другите социални работници, за да спазват основни принципи за равенство между половете и така нататък. Ключово е развитието на изкуствения интелект и действително има един важен риск, който е свързан с нарушаването на някои основни прав права, например, на малолетните и употребата на, техни технолог... на тези технологии трябва да бъде прилагано според сертификатите е, в Европейския съюз, които съществуват за етичното им прилагане и те да са е, обвързващи, да се спазват нормите за прозрачност, сигурност и недискриминация ние споделяме виждането на докладчицата е, да се здобият учещите с е, цифрови е, компетенции и за да могат следващите европейски поколения да използват отговорно, сигурно и качествено новите технологии. Ключово е да се подобрят съществуващите програми за цифрова грамотност, не само на учениците, но и на всички европейски граждани, за да преодолеем тази пропаст, която съществува. Тук говорим изобщо за качеството на демокрацията. Също така трябва да се увеличи участието на жените в проучванията, в научните проучвания, за да прескочим тази пропаст, която съществува между двата пола и липсата на жени в научните научната сфера. Това се дължи основно на, на проучвания, които са свързани с... Това, се, това е свързано основно в проучвания, които са свързани с, с здравеопасването. Трябва да има специфични програми за разглеждане на изкуствения интелект и как а, той да се използва в а, педагогическото съдържание, в образованието, в науките пресрочихте времето си, председателката прекъсна оратора. Председателката, трите ви минути изтекоха. По отношение на културата, споделяме препоръките на комисията, включването в Бялата книга за изкуствения интелект. Смятаме, че новите технологии е, влияят значително върху нашите общество и също върху интелектуалното собственост и авторските права. И накрая споделяме позицията на докладчицата за аудиовизуалния сектор. Трябва действително ефективно да се борим, е, за да открием кои са е, дълбочинните фалшификати да спрем а, разпространението и задълбочаването на дълбочинните фалшификати. Благодаря. Председателката трябва да следя за времето, за съжаление. Въпроси на справедливост е как се държим един с друг. Моля да се вмествате в рамките по на 3 минути. Ирена Йовева от името на Обнови Европа. Hello, I hope you can on... Здравейте, надявам се, че ме чувате и че ме виждате. Ще се, опитвам, ще се опитам да си спазя времето. В последните десетилетия нашите общества навлязоха в цифровата епоха и са повлияни от изкуствения интелект. Промени се начина по който живеем, работим и мислим използването на изкуствения интелект в образованието безспорно ще доведе до нови образователни техники и подходи. Вече започна онлайн обучението с помощта на изкуствения интелект, някои стартапи и други компании започнаха да разработват а, инструменти за обучение, които да са по-насочени е, към нуждите и способностите на различните учещи. Трябва ни стратегия, координиран начин за прилагане и за да сме сигурни, че подготовката на учителите и на учениците ще е адекватна. Същевременно трябва да сме сигурни, че събирането на данни е, ще бъде защитен процес. Комисията обеща да обнови плана за действие е, в дигиталната сфера. Е, историята и културното наследство са ключ за нашата идентичност. Те трябва да бъдат защитавани и от изкуствения интелект. Ние трябва да ги анализираме, но това също ще ни помогне да ги преживеем чрез създаването на виртуална реалност. Поддържането на културата е ключово, за това трябва креативните, творческите сектори и културните сектори да бъдат включени, защото те, техното съществуване ще се промени. Това ще предосто... предостави възможност на гражданите да се изразяват и това ще се отрази в алгорих... алгоритмите. През 2018 година излезе един доклад, глобален доклад е, за е, е, използването на цифровите инструменти и се смята, че е, секторите ще бъдат силно повлияни, защото всички ще могат да споделят своята работа и се създават нови културни стоки и услуги знаем какво е сегашното развитие на изкуствения интелект и това трябва да бъде развито според необходимите правни и етични норми в Европейския съюз, основните права. Ако искаме модернизация на образованието, като също защитим най-уязвимите членове на нашето общество, например културата, културните сектори, е, е, платформите, дигиталните платформи и така нататък. Изкуственият интелект е силен инструмент, но не е универсално решение. Той трябва да се използва в съвместно развитие с цялостния културен сектор. Разбира се, очаквам дискусията. Благодаря ви много. Vielen Dank, das war eine Punktlandung. Благодаря. Вместихте се в трите си минути. Госпожа Андерсон от името на Идентичност и демокрация. Благодаря, госпожо Ферхайен. Прекрасен е текстът на доклада ви. Наистина мога само да ви поздравя. Имам само няколко бележки. Направи ми впечатление, че на места трябва да се внесат някои редакционни, по-скоро промени. На места понятието изкуствен интелект се използва като общо понятие, но в други пасажи би трябвало да се използват много по-точни понятия. В противен случай би било объркващо това за гражданите. На места, вместо изкуствен интелект, би трябвало да използвате информационни технологии, разработване на софтуер и други альтернативни понятия, за да бъде по-ясно. А, иначе мога да кажа само следното. Обръщате внимание, че трябва да има критична дискусия в общественото пространство, която да бъде насърчавана от изкуствения интелект. Съгласна съм с вас, но в следващия пасаж се спирате само върху предимствата на изкуствения интелект. Би трябвало да посочите и недостатъците му. Освен това, казахте, че поставяте в текста акцента върху това, че алгоритмите трябва да се разработват така, че да не се използват за целенасочена реклама, за максимално увеличаване на печалбите или за търговски цели. Напълно съм съгласна с вас, но как следва да се приложи на практика едно такова предложение? има нещо много важно, а именно дълбинните фалшификати или тъй наречените deepfakes. Плашещо е, че днес почти всяко едно 12 годишно дете може да ползва тази технология на мобилния си телефон. Напълно права сте, като посочвате в доклада, че трябва да се използват всички методи и възможности за борба срещу дълбинните фалшификати. Не съм технически експерт. Не знам дали това е възможно на ниво хардуер, но при всички положения трябва да има някакво управление на това ниво, тъй като на устройствата няма никакви ограничения за вредите, които могат да се нанесат. Чудесен е докладът ви, иначе благодаря. Благодаря от името на Зелените Марсел Колая. Благодаря за проектостановището. Нашата цел, доколкото разбирам, е да развием и да използваме изкуствения интелект в обучението, като по този начин се оптимизира обучителния процес, да позволим, например, на хора с специални нужди да се възползват от това. Въпреки това, аз мятам, че това ще се случи, ако поставим правилните правила в този дебат за въвеждането на изкуствения интелект е, ще повлияе на професионалната кариера, качеството на живота на всички хора, които участват в образователната система. Ето защо комисията трябва да смята образованието като високо рисков сектор и трябва да има регулаторни мерки. Какви са основните въпроси. Тук системите не трябва да дискриминират не трябва да се подхранват стереотипите, а трябва да се избягват. Образователните институции трябва да прилагат етични, концентрирани върху а, хуман, а, към, към, към а, човека нови технологии. Е, отворените и свободни софтуери са най-добрата възможност, за да отговорим на тези нужди. Има ограничения през, пред образованието. Е, трябва да осигурим равен достъп. Е, и за това всички власти трябва да организират обществени търгове и финансиране, за да предоставят достъп до а, технологиите. Също трябва да има разрешителни за отворен достъп. А, освен това, програмите в образованието трябва да се обновят, за да се използва изкуственият интелект позициониране на съдържанието и спиране на разпространението на дълбинните фалшификати. Нашата основна цел е да сформираме, но също да образоваме обществото, защото това е уникална възможност да подобрим качеството на нашия живот и обществото трябва да осъзнае какви са недостатъците тук по отношение на разпространението на аудиовизуално съдържание в платформите. Аз бих призовал възможности за премахване, да има възможности за премахване на незаконно съдържание. И ние да се ангажираме към да има такъв ангажимент в доклада. И след това не трябва да се а, ограничава по никакъв начин достъпа до езиковото и културното разнообразие. И а, а, нашият резултат трябва да е следния, да има лесен достъп до новите технологии и ние да се погрижим за потребителите. Благодаря ви. Благодаря. Даце Мелбарде от името на ЕКАРЕ. Uh, Благодаря, госпожо председател. В нашата комисия и обсъждаме ролята на изкуствения интелект в аудиовизуалния, културния и образователен сектор и в повечето дебати, дебати се концентрираме върху изкуствения интелект и говорим за това колко той може да помогне а, различните, а, а, различните професии да станат автоматизирани и нашия докладчик а, свърши доста добра работа в този контекст. Няколко коментара от моя страна за всичко, което вие засегнахте в доклада. По отношение на образованието, съгласна съм, че ни трябва повече обучение за цифрови умения за персонала и учителите е, и учителите трябва да бъдат образовани, за да могат да осъзнаят своите ограничения и да познават възможностите на новите технологии. Бих искала в доклада е, да видя повече дискусия за позитивната роля на изкуствения интелект при помощта, която той оказва на учителите и учениците и облегчава техния товар. Е, за културата, действително изкуственият интелект е добре отразен тук, но ни трябва обща рамка, стандарти, за да може цифровите решения са оперативно съвместими и са устойчиви в бъдещето. За културата и творческия сектор споделям виждането на докладчика, че това трябва да бъде сред приоритетите на комисията и също е важно да, да обсъдим какво културата може да да направи, за да разберем по-добре автоматизацията и за да запазим културната езикова, културното езиково разнообразование, е, е, трябва да се погрижим да се спре разпространението на фалшивите новини, на фалшификатите. Това е споменавано и преди, но искам да го подчертая тук. Какви са ползите от изкуствения интелект, като например откриване на определени форми на поведение в в платформите, подобряване на машинния превод или добри улесняване на работата на журналистите. Смятам, че този доклад може да ни позволи да обсъдим ограниченията и възможностите, които ни предоставя изкуствения интелект. Благодаря, госпожо Мелбарде. Предстои да се изкаже от името на Обединената левица Мартина Михелс. Благодаря. Благодаря и на докладчицата за проекто доклада им. В текста се съдържа основателна критика към комисията, а именно за това, че в бялата си книга за изкуствения интелект, в препоръките си за политически действия, не е взела предвид културата. Като че ли комисията е поставила акцента върху високорисковите разработки в областта на изкуствения интелект. Така тя не пренебрегва необходимостта от уреждане на законово равнище редица явления в областта на изкуствения интелект и редица негови употреби, като например в предизборни кампании. Мисля, че стратегията на комисията трябва да бъде упомената в текста на доклада. Ще внесем съответните изменения. В доклада се посочва, че има необходимост от законодателна дейност в областта на образованието. Поставя се също така акцент върху дезинформацията в интернет и други теми. Тези акценти, според мен, са добри но има нещо, което не се упоменава в текста, а именно, че много от приложенията на изкуствения интелект, които днес играят значима роля в медиите, имат за източник компютърната лингвистика. От една страна все се разработват все по-съвършени машини за машинен превод, но ако нямаше компютърна лингвистика, нямаше да има и социологически проучвания. Тоест става дума за технологични разработки, които могат да се отразят до голяма степен върху общественото мнение. Опоменават се персонализираните препоръки на базата на алгоритми в частта за медиите. Ние сме политици, трябва да посочим необходимостта от законодателна дейност. Ще трябва да се спрем обаче и върху подпомогнатото от компютри освояване на езици, както и върху технологиите за разпознаване на езици. Ще внесем съответните изменения от името на групата ни. Благодаря. Думата има комисията за две минути. Господин Георги Димитров има думата. Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Накратко, комисията приветства този доклад. Бих искал да направя следните бележки във връзка с образованието. Разбира се, че темата е много важна. Комисията състави първия план за действие в цифровата сфера 2018 година, разгледа приложенията в образованието мината година. Ние оповестихме и първия план за действие в областта на изкуствения интелект по отношение на преподаването, научаването. Ясно е, че изкуственият интелект ще промени начина на учене и разбира се, образователните практики и политики трябва да се променят. Ние е необходимо да разберем отражението на изкуствения интелект. Затова и приветстваме доклада. Вие правилно посочвате в този доклад, че изкуственият интелект ще се отрази не само на образователните системи, но и на уменията. Затова приветстваме призива да се развиват повече умения, свързани с изкуствения интелект. Това ще залегне и в нашия план за действие, който ще представим следващата седмица. Съгласни сме с докладчика, че учителите, преподавателите също трябва да имат цифрови умения и новият ни план за действие ще им помогне да ги развият. Освен това, е необходимо да се преподава много добре всичко свързано с компютърните технологии, за да можем да се справим с явление като дезинформацията. Явление, което и вие споменавате, госпожо докладчик. Това се включва в нашия план за действие. И накрая, разбира се, въпросите на етиката, що се отнася до изкуствения интелект и образованието, също трябва да намерят своето решение – ние се надяваме, че бъдещото обучение и подготовка на преподаватели ще включва и тези въпроси. Благодаря за сътрудничеството с комисията по тази толкова важна тема. Е, Председателката, благодаря ви. Накрая нека благодаря на всички изказали се за оживените дискусии днес. Първата версия на един проект от доклад никога не може да е особено подробна, тъй като когато става дума за доклад по собствена инициатива, има ограничения за броя знаци. Става дума обаче за много сложна, всеобхватна тема. Надявам се, че по-нататък, когато работим по измененията и компромисните изменения, ще можем да включим някоя друга тема в текста. Госпожа Михелс, например, постави силен акцент върху темата за езика. Мисля, че можем да се спрем по-подробно и върху други теми в текста. Ще очаквам предстоящите дебати, както и измененията ви, да се надяваме, че накрая ще можем да приемем един добър, обстоен текст – който да бъде и добра основа за по-нататъчна работа. Крайният срок за внасяне на изменения е 1 октомври, 14 часа. Моля да спазите този срок, за да можем оттам нататък и с бърз темп да работим по изготвянето на компромисни изменения. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – укрепване на свободата на медиите, защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите. Предстои да разгледаме днес измененията. Става дума за становище по собствена инициатива. Докладчик бе госпожа Рибаи Жинер. Тема бе укрепването на свободата на медиите. Сега можем да обсъдим внесените по текста изменения. Трябва да сме гъвкави, да напасваме методите си на работа към променящата се обстановка. Затова едва днес имаме възможност да проведем първо разискване по това важно становище, което бе договорено от политическите групи още преди лятната вакансия. Днес предстои дори да гласуваме по него. Становището бе изготвено съгласно член 57 от правилника за дейността ни. Нашата комисия е асоциирана комисия. Разполагаме с компетенции най-вече за действия за засилване на медийната грамотност. Медийната информационната грамотност е от особено голямо значение, тъй като Грамотните в това отношение граждани могат да подложат на критичен анализ съдържанието на медиите и да правят разлика между мнения, факти и дезинформация. Тук нещата се свеждат и до прозрачност. Нашата докладчица, госпожа Риба и Хинер, освен върху тази тема, в становището си се спира и върху други елементи, свързани с укрепването на свободата на медиите. Бяха внесени 77 изменения, които тя обобщила в 17 компромисни изменения по най-различни теми. Госпожа Риба Ихинер има сега думата за 3 минути. Ich höre gerade, dass Frau rieber ichiner вече е на линия, госпожа Риба и Хинар. Се ме скуча bien? Чувате ли ме? Надявам се, че ме чувате. Благодаря, госпожо председател. Първо благодаря на всички колеги, докладчици в Сянка. Не беше лесно с този вирус е, и работата от разстояние винаги е по-сложна, но ние имахме един прекрасен екип, прекрасна техническа подкрепа. Така че благодаря. Освен това, стигнахме и до консенсус по компромисните изменения. Становището разглежда различни предизвикателства. Някои са свързани с структурни причини, но ще се спра на най-важното. Първо, всички, заедно с докладчиците всяка, смятаме, че ни трябва европейска стратегия, която да бъде възможна, що се отнася до критично отношение на гражданите и правенето на разлика между факт и мнение. Освен това, трябва да се говори за рисковете за журналистите. В това отношение искаме много по-голяма прозрачност, що се отнася до това кой притежава медиите и кой ги финансира. Нещо друго, което е много важно е да се е, намали присъствието на стереотипите. Необходимо е медиите да бъдат приобщаващи, да се съобразяват с равенството на половете, да не създават стереотипи на ЛГБТИ, на мигрантите, на хората с увреждания. Напротив, те трябва да ги отразяват. Много се радвам, че в компромисните изменения също така се говори за артистичната, творческата свобода – както и свободата на словото. Според нас трябва да се включат такива конкретни цели за една творческа Европа 21 до 27 година. Необходимо е да защитим и професионалистите – заетите в тази професия, да им оказваме подкрепа, така че за тях да има гаранция, че могат да извършат своята работа срещу едно също така достойно възнаграждение. Накрая, но не и по важност, Становището призовава онлайн платформите да се съобразяват с основните права и свободата на изразяване. Надявам се, че резултатът от работата на всички нас с колегите ще бъде добра основа и за работата на водещата комисия Либе. Благодаря. Давам думата на докладчиците в Сянка по за две минути. Томаш Франковски днес ще представлява Лукас Фурлас. Томаш, имаш думата. Благодаря. От името на докладчика в Сянка от НП бих искал да благодаря на госпожа докладчика за добрия резултат. Нека кажа, че ние стигнахме до добри компромиси, които отразяват гледищата на различните политически групи, свободата на изразяване, работата на журналистите. Това са много важни елементи в борбата с дезинформацията. Следователно, ние трябва да бъдем единни по тази тема. Свободната, плуралистична медия, която не зависи от економически натиск, е стълб на демокрацията. Напоследък обаче множество проучвания показват, че има влушаване. Преминава се към нови бизнес модели. Има все повече политически и економически натиск в някои от държавите членки – Необходимо е също така да се гарантира и безопасността на журналистите. Докладът обръща внимание на дезинформацията, която уронва устоите на демокрацията и тук е много важно наистина да се разработи европейска стратегия със съдействието на държавите членки. Трябва да се увеличи медийната грамотност на населението. Това може да стане чрез официални и неофициални образователни инициативи. Необходимо е да стигнем и до самите журналисти. В това отношение искам да обърна внимание на собственото ни изменение, свързано с информацията и дезинформацията. Според нас е необходимо много сериозно да разгледаме темата, особено сега по време на пандемията заради COVID. Ние трябва да се борим с дезинформацията и накрая нека заключа. Медийните свободи в Европа заслужават да бъдат наш приоритет – Призовавам комисията в бъдеще да организира дебат по текущите тенденции в медийния сектор. Председателката благодаря. Нека още веднъж ви обърна внимание. Няма микрофон за председателката. Лукаш Кохот. Госпожо председател, благодаря ви че ми давате думата. Първо от името на социалистите и демократите благодаря на колегите за отличната им работа. Специално искам да поздравя госпожа докладчика, госпожа Риба и Хинер, защото тя се е справила с доклада отлично, въпреки техническите предизвикателства заради пандемията. Не беше лесно да Работим онлайн, но успяхме. По съдържанието съм много доволен, че се съгласихме по основните теми, що се отнася до засилване на свободата на медиите в Европейския съюз. Ние живеем във времена на разрастваща се пропаганда, на все повече фалшиви новини, език на омразата – и много от гаранциите за независимите журналисти вече не работят. В някои държави членки има държавна намеса или търговски натиск, които подкопават свободния дебат. Докато свободните медии са много важни, за да може хората да вземат информирани решения – освен това, местните медии са много важни за разпространението на информация, включително и за местни прояви, прояви на младсинствата. Това е съществено за културното многообразие на Европа. Необходимо е да предприемем твърди решителни действия. Благодаря. Председателката благодаря господин Кохо Тирена Йовева от името на Обнови Европа. Hello once again. Thank... Здравейте отново. Благодаря ви, госпожо председател. В тези времена, като че ли медийните свободи би трябвало да са гарантирани, но това не е така, за жалост. Ние продължаваме да обсъждаме свободните медии, да напомняме какво означава това и да призоваваме за необходимите промени. Искам да благодаря най-сърдечно на всички работили по това становище и особено на госпожа докладчика – Всички знаят, че журналистическата професия понякога е опасна, особено когато се разобличава престъпното поведение на върхушката. Все още виждаме, че журналистите стават обект на задържане. Има и много журналисти убити, докато изпълняват своята работна задача. Необходимо е следователно условията за работа на журналистите да се подобрят. Аз бях ужасена от доклада на Freedom House и всички изброени начини на упражняване на натиск, на репресия срещу журналистите. Виждаме, че това се случва не само в развиващите се страни, където различни олигарси потъпкват свободата на медиите. Виждаме, че това се случва и в демократичните страни. Зависи кой притежава медиите. Това са често съюзниците на управляващите, за да може да се заглуши критиката. Това се случва в самия Европейски съюз и е абсолютно неприемливо. Преди съм била журналист, сега се занимавам с разработване на политики. Необходими са ни свободни медии, които докладват без да се притесняват, така че европейските граждани да бъдат осведомени за всичко и да могат да се доверят на демокрацията в Европейския съюз. Благодаря. Няма микрофон за председателката. Ja, yeah, vielen Dank. Госпожа Андерсон, благодаря ви. Запознах се с Становището. Бих могла напълно да се съглася с всички констатации в него. Но има един проблем. Разбираме различни неща, когато използваме определени думи. Трябва да се прави разлика между мнения и факти, но мисля, че в днешно време дори опитни журналисти не могат да направят разлика между мнение и докладван факт. Трябва да се засили ролята на обществените медии, но как да се постигне това при положение, че във всички печатни органи се съдържат едни и същи становища. Не е лесно гражданинът в такъв случай да си създаде мнение. Трябва да чете между редовете, нещо, което беше типично за ГДР, например. Точка четвърта. Разбира се, отразяването по медиите трябва да е балансирано, да не е дискриминиращо и да е обстойно. Разбирам какво се има предвид с прилагателното дискриминиращ, но тук чета между редовете и мненията на мълцинствените групи, а в момента действително биват дискриминирани нези, които са в мълцинство. Но потребява се също така и понятието дезинформация. Според мен за дезинформация става дума когато обективно става дума за невярна информация. Но като че ли това поне е моето впечатление, когато се казва дезинформация, се има предвид неудобно за някого мнение. В точка 6 пък се говори за политическото и езиковото многообразие. И тук оставам с впечатлението, че когато се използва това понятие, като че най-вече обществените медии се държат като напълно подчинени на управляващите. Не мисля, че има политическо язиково многообразие в обществените медии в момента. Стигаме и до темата за възстановяване на доверието към медиите. Ни започнете най-накрая да работите за възстановяването на това доверие. Би ми се искало всички ние да разбираме едно и също под понятията, които изброих до тук, а не всеки да разбира нещо различно в зависимост от политическите си пристрастия. Като цяло обаче Текстът е добър. Даце Мелбарде от името на Екаре. Е, е, е, на първо място, благодаря на докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря за измененията и компромисите. Мисля, че ще имаме едно убедително становище, което покрива повечето от проблемите – пред медиите и журналистите в наши дни, а именно независимостта на обществените медии и други въпроси, които се засягат. Трябва да се има предвид и това, че местните медии, по-малките медии бяха изправени пред много сериозни проблеми заради разразилата се пандемия – трябва да се мисли за всички участници в медийната екосистема и тяхната подкрепа, така че да има качествена журналистика. Особено в областта новини, защото видяхме какво се случва по време на пандемията. Именно това е антиотровата на дезинформацията. Към държавите членки беше отправен призив да разработят мерки за подкрепа, които да включват и медиите. Надявам се това да се случи. Освен това се отчита, че обществените органи могат да имат много положителна роля – за развитието на плуралистичните медии. Ние обаче трябва да разработим такава законодателна рамка, която да се противопостави на някой от начините за търговски натиск. И накрая важно е при големите онлайн платформи, които всъщност управляват достъпа, да се помисли за задължения, свързани с качеството на медийното отразяване. Благодаря Мартина Михелс от името на Обединената левица. Беше замръзнал преди малко образът, но допускам, че имам вече думата. Благодаря за проектостановището. Окончателната му версия според мен е много добра. Радвам се, че най-накрая предстои да гласуваме по тази последна редакция. Внесени са някои изключително важни допълнения, като достъпа до медии, свободата на медиите, защитата на източниците, както и необходимостта за журналистите да работят в условия на свобода. Нямам особено други възможности да популяризирам изменение 56, затова нека го направя сега. Тук се изисква от комисията и държавите членки да предвидят по-широки възможности за альтернативните медии и журналистите в изгнание. Става дума най-вече за журналистите в изгнание от Турция и Иран, които трябва да получат закрила в Европа. Тези журналисти имат особено добро разбиране за конфликтите в съседни нам държави. Не мисля, че трябва да се спирам по-подробно върху тази тема журналисти, които работят за правата на човека, получават обикновено наградата Сахаров, но това не е достатъчно. То не е предпоставка за създаването на стабилни структури за тъй наречените медии в изгнание. А създаването на такива структури допринася също за свободата на медиите. Благодаря за този текст, който бе изготвен при нелеки условия. Думата има представителката на Европейската комисия ГД Конект, госпожа Херолд. Имате думата, госпожо Херолд. Здравейте, добър ден. Това е първото ми участие във ваше заседание по този начин. Надявам се, че ме виждате и чувате. Чуваме ви, но не ви виждаме. Извинявайте, сега ще си включа камерата. Здравейте! Първо искам да ви благодаря за много своевременното, много обстойно становище. Както знаете, Европейската комисия отдава голямо значение на ценностите на медийния плурализъм и свободата на медиите. В рамките на компетенциите, с които разполагаме, подпомагаме държавите членки с цел опазването на медийния плурализъм и свободата на медиите там. До голяма степен тук става дума за съпътстващи мерки. Важна е ролята на Европейския парламент. Европейският парламент дава възможност на комисията да финансира редица проекти, от областта на медийния плурализъм в Европейския съюз. По тези проекти извършваме не само мониторинг, но и предоставяме практически насоки за насърчаване на свободата на медиите, както и за подпомагане на нуждаещи се журналисти. Опитваме се също да насърчаваме сътрудничеството между журналисти на различни нива. Опитваме се също така да работим и за това директивата за аудиовизуалните медийни услуги да изиграе полагащата и се подпомагаща роля с цел запазването на свободни и многообразни медии. Нека упомена някои важни нови разпоредби, които бяха включени в директивата. Само преди два дни изтече срокът за транспонирането в държавите членки на този важен акт. Едната от разпоредбите предвижда задължение за държавите членки да гарантират независимостта на регулаторните органи в областта на медиите. Общоизвестно е, че медийните регулатори играят важна роля за многообразието и свободата на медиите в Европа. По директивата също така се насърчават държавите членки да предприемат действия по отношение на прозрачността на режима на собственост на медиите. В случая, както казах, става дума само за подпомагащи действия от наша страна. Въпреки това подхождаме много сериозно към тази си задача. Очакваме да се запознаем с окончателната редакция на текста ви. Много от препоръките и констатациите в него ще залегнат, предполагам, в плана за действие на Комисията за европейската демокрация. Предстои той да бъде прият до края на годината. Укрепването на свободата на медиите и медийния плурализъм ще бъде един от основните елементи в този план, наред с честните избори, както и борбата срещу дезинформацията. Вие поставяте много силен акцент и върху действия в тези области. Благодаря ви още веднъж. С удоволствие ще работим с парламента по тези изключително важни въпроси. Председателката, благодаря ви. Сега накрая давам думата на госпожа Риба Ихинер за заключителни думи. Gracias, много благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията, благодаря на всички, които се изказаха. чуха интересни коментари в заключение и искам да ви призова да гласувате за това становище, да подкрепите докладчика и всички докладчици в сянка, за да могат да се интегрират тези основни елементи, които са заложени тук в крайния доклад. Трябва да подчертаем е, тези теми, които са изцяло от обхвата на работата на нашата комисия, например грамотността, цифровата грамотност, свободата, свободата на отразяване, е, свободата на медиите и медийната свобода. Благодаря ви много. Председателката, благодаря. Приключихме разискванията по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата и последна точка от дневния ред преди гласуването. Става дума за знака за европейско културно наследство. Добре дошли на двамата ни гости по тази тема. Един от тях е господин Антон Ромбуц. През 2017 година Европейският парламент го номинира за член на експертния съвет за знака за европейско културно наследство. Сред нас е господин Тамаш Шук, директор в Генерална дирекция образование и култура, отговарящ за културния и творческия сектор. Тъй като нямаме много време, първо ще дам думата на господин Ромбуц, който на базата на опита си в експертния съвет ще говори за предизвикателствата, пред които е изправен в момента европейският зна... знакът за европейско наследство. Имате думата, господин Ромбоц, за 8 минути. Господин Ромбоц, на линия ли сте? Господин Ромбоц, може ли да натиснете бутона Speak? Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо Верхаен. За мен е удоволствие да ви гостувам на днешното ви заседание и да споделя опита си. Нека първо кажа следното. Общото ни европейско културно наследство за мен не е само исторически сгради или монументи. Става дума за общи ценности, обща история, обща култура, за демокрация, свобода, права на човека, културно-язиково многообразие, търпимост и солидарност. Става дума за хора, за това кои сме ние, какви са корените ни и на къде искаме да поемем. Но преди да се спра върху всичко това, нека накратко се представя. Цял живот съм бил кмет. Бях най-младият кмет в Холандия. Встъпих в тази длъжност едва на 23 годишна възраст. През изминалите 10 години бях кмет на град Сертофенбос в Холандия. Това е родният град на световно известния художник Яронимус Бош. Както знаете, прекрасни са неговите творби, на които можем да се любуваме в галерии по целия свят, най-вече в Прадо, в Мадрид. През 2016 година се навършиха 500 години от смъртта на този художник. Отбелязахме 500 годишнината от смъртта му с събития, които биха могли да се сравнят по мащабност с Европейската година на културата. Това бяха различни прояви, театрални и други. Научих много по време на тази година, научих немалко и заемайки длъжности в други области, свързани с културата. Искам да споделя с вас опита си като кмет, искам да споделя с вас и други полуки, които съм си излякал, за да можете евентуално да ги споделите с комисаря по въпросите на културата госпожа Габриел. Каква е моята задача според мен? Един град, който инвестира в спорт, в култура и в образование, ще се справя по-добре и в економическо отношение, както и по отношение на сигурността. Пет са ключовите думи – култура, спорт и образование. Три, извинете, ако инвестирате на ниво общини – в тези отрасли, то това ще доведе до економически просперитет. В града ще го направи и по-сигурен за живеене. Опитът ми през годините показва, че онова, което въжи за градовете, въжи и за отделните региони, за отделните държави, та да дори и за цели континенти. Ако инвестираме в културата, спорта и образованието, то европейският континент ще се справя по-добре в сравнение с други в економическо отношение и по отношение на сигурността. Затова на нас се пада общата отговорност да инвестираме в културата. Трябва да опазваме не само европейското културно наследство, трябва да насърчаваме също така и младите творци, за да могат те да разгърнат потенциала си в сферата на културата. Трябва да насърчаваме младите хора, така че те да се превърнат в смели европейски граждани, които да се борят срещу несправедливостта и да отстояват справедливи каузи. Те трябва да гледат на Европа не като на проблем, а като на шанс и като на идеал и да предадат тази нагласа и на своите деца. Общо известно е, че Европа действително се нуждае от нов наратив за бъдещето. И това ме отвежда и до знака за европейско наследство. Наред с проекта Европейска столица на културата, този знак е възможност за разпространяването на новия европейски наратив сред милиони хора, най-вече сред млади хора. Искам да споделя с вас три полуки, които си извлякох през годините като кмет, както и като човек насърчавал развитието на културата и опазването на културното наследство през годините. Излякал съм си полката, че ако искаме да сме източник на вдъхновение за хората, да ги привлечем за каузата си, трябва да им дадем възможност да имат смели, меч... дръзки мечти, извинете. По-дребните мечти могат да бъдат осъществени от отделни хора, но когато мечтите са по-дръзки, някой трябва да поведе хората. Единствено ако човек има дръзки мечти, може да вдъхновява и цели поколения. Още една полука, която си извлякох. Проекти като знака за европейско наследство. Всякакви проекти, всъщност, се нуждаят от личности, като например Мелина Меркури, която работи за инициативата Европейски столици на културата. Това е човек, на когото можете да се обадите посред нощ, който ще тръгне с вас. Тези хора не трябва да са бюрократи, трябва да са лидери. които наистина да започнат работа всеки път, когато някой тук при вас, например, комисар заяви, че някоя инициатива трябва да бъде доведена до успешен край. Друга полка, която си извлякох, ако искаме да доведем някоя инициатива до успешен край, се нуждаем от добър екип. Няма нужда да е многоброен този екип, но хората в него трябва да са добри професионалисти. Нуждаем се и от бюджет. Бюджетът, наред с добрия екип, с човешкия фактор, води до успешния край на една инициатива. Ако един екип е добър и ако той разполага с пари, то този екип може да постигне добри резултати. Не настоявам за особено висок бюджет, но бюджетът за знака за европейско наследство в никакъв случай не е достатъчен. Имам три въпроса към вас, тъй като искам да установя дали мислим еднакво. Първият ми въпрос. Смятате ли, като мен, че е важно новият наратив за Европа да бъде разпространен сред милиони хора, чрез знака за европейско наследство и чрез проекта за европейски столици на културата. Не би ли следвало в такъв случай да се опитаме да укрепим знака за европейско наследство, да създадем предпоставките за това този знак да се превърне в европейския вариант на списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Това е една дръзка мечта. Списъкът на световното културно наследство на ЮНЕСКО е с много по- значим статут в сравнение с знака за европейско наследство. Но, както казах, единствено ако мечтите ни са дръзки, ще можем да вдъхновим и останалите. Вторият ми въпрос е кой обича този знак за европейско наследство? Има ли сред тези хора майки, бащи, хора, които са с нагласата на родители. Например, госпожа Габриел. Тя ли застава твърдо за тази кауза или някой друг в Брюксел? Ако искаме този проект да се увенчае с успешен край, то се нуждаем наистина от хора, които да работят на предната линия – От такива хора се нуждаем. Нуждаем се от тяхната помощ. Ние в експертния съвет вече не веднъж сме задавали въпроса дали има служители на Европейската комисия, които наистина застават зад този знак за европейско наследство, които наистина го обичат. Председателката трябва да приключвате. Ако и вие като мен смятате, че знакът за европейско наследство е проект, по който си струва да се работи в бъдеще, то ще трябва да сформирате екип от добри професионалисти на ниво Европейска комисия. Ще трябва също така да заделите и полагащия се на този проект бюджет. Така ще се отърсите от бюрократичните процедури, липсата на професионализъм на ниво организация и липсата на финансиране. Това са проблемите на знака в момента. Благодаря ви, господин Ромбудс. Давам думата на другия ни гост, господин Чуч, който ще ни представи доклада на Комисията за оценка на знака за европейско наследство. Имате думата за 8 минути. Благодаря. Госпожо председател, уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми колеги, благодаря ви за тази ценна възможност да разменим с вас мнения за знака за европейско културно наследство. Преди да започна с изложението си. Нека благодаря на господин Ромбуц за чудесното му изказване. Напълно съм съгласен с него за това, че културното наследство се свежда до хора, до ценности, до значението на инвестициите в културата и образованието. Благодаря наистина на господин Ромбуц, че ни припомни тези основни факти. Както знаете, Знакът за европейско наследство съществува сравнително отскоро. Докладът ни за оценка се отнася до периода 2011-2017 година. Правим оценка на ефикасността на тази инициатива, както и на добавената й европейска стойност. Докладът бе предоставен на парламента и на Комитета на регионите. Към момента има 38 обекта, на които е присъден знака за европейско наследство. Това са обекти, които са изиграли важна роля при изграждането на Съюза и в европейската история. Целта на инициативата се да се установи, е да се установи връзка между гражданите и богатото ни културно наследство. В доклада си за оценка комисията предлага да се запази този знак, тъй като той е ценен за европейските граждани изцяло в съзвучие с новата програма на Комисията за сферата на културата. В доклада също така се изтъква, че за да се разгърне пълният потенциал на знака, трябва да има и адекватно финансиране. Ще се спра върху някои от основните пет момента, по, по които ще работим в бъдеще. Първо, Една от констатациите ни е, че знакът има отношение към европейските граждани, тъй като насърчава обмена на най-добри практики и комуникацията между държавите членки, например на ниво между човешки контакти. Нека изложа някои примери в това отношение. Мога да ви дам за пример Страсбург. Това е град със символично значение, град, който иллюстрира значимостта на европейските институции и на европейските ценности. Страсбург е обект, на който е присъден знака за европейско наследство. Има и други обекти, които иллюстрират европейското измерение на общата ни история. Установяваме в доклада също така, че има възможности за по-нататъчно развитие на знака. Трябва заедно да обсъдим възможностите за това. Днешното ви заседание е една чудесна възможност. Що се отнася до съгласуваността, в доклада установяваме, че знака за европейско наследство не поставя силен акцент върху опазването на обектите. Поставя по-скоро акцент върху повишаване на осведомеността на гражданите за европейската история и култура, като цели има много повече паралели между знака за европейско наследство и инициативата културни маршрути на съвета на Европа, отколкото между знака и списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. По знака може да се постигне полезно взаимодействие с други програми от областта на образованието, като например Еразъм Плюс – или Откри Европа. Що се отнесе до ефикасността и управлението по тази инициатива, Отличителен знак на инициативата е значимостта му на европейско ниво. Няма време да се спра върху препоръките ни. Затова нека само припомня, че в доклада си установяваме, че все още не се работи достатъчно активно за комуникацията с обществеността. Затова и миналата година бе създаден уебсайт. Също така се работи и за изграждането на капацитет по знака за европейско наследство. За целта бе създадена мрежа, която насърчава инициативи и прояви за добавената европейска стойност в културата. Освен това, установяваме в доклада, че е много ефикасно и сътрудничеството ни с Европейския експертен съвет за знака за европейско наследство. Благодаря на експертите в тази структура. Нашият малък екип високо оценява тяхното съдействие. Can the connection? Чувате ли ме отново? Много ви благодаря. Е, е, две иновативни момента искам а, да споделя с вас. От тази година комисар Габриел подписа един документ и имаше няколко срещи да увеличим ефективността и управлението, оценка на познанието. Това е цели да се заздрави усещането за принадлежност на гражданите на Европа. Също стана ясно, че многоизиковото общуване и разработването на европейски наратив са предизвикателство – трябва да открием общи пространства също в тази оценка е, установихме, че предизвикателство да се стигне до местната публика. Е, същевременно привличането и интегрирането на повече посетители – се нуждае от финансови средства. През 2019 година е, започнахме един проект за подкрепа на европейско ниво и накрая. Е, проект, е, действията с добавена стойност – европейски ценности и други понятия са абстрактни, трябва да бъде използвани по-достъпни понятия, да се разработи европейски наратив и да има конкретни действия и съответните финанси, за да се подкрепи това. Има ясни а, и здрави връзки с различните, между различните институции, като вашата и моята, например, връзки с регионалното равнище и ние трябва да действаме съвместно. Има също годишна среща на координаторите. Това е друга възможност за националните координатори да споделят своята визия за знака. Много ви благодаря. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Tschutsch. Äh, wir haben jetzt... Äh, Председателката, благодаря ви, господин Чуч. Сега предстоят изказвания от името на политическите групи по за две минути, след което гостите ни ще имат пет минути за отговор. Томаш Янковски за две минути. Панам за презентация и за поделение с своими doświadczeniami. Zgadzam się z panem Rombuc, że do sukcesu europejskiego znaku dziedzictwa europejskiego благодаря ви, че споделихте с нас опита си, господин Ромбудс. Мога да ви уверя, че по знака за европейско наследство са необходими както сътрудничество, така и адекватно финансиране. Комисията за култура на Европейския парламент настоява за подобно финансиране. Важно е да се финансира европейското наследство. Какво може да направи според вас Европейският парламент за по-нататъчното популяризиране на този знак и за това в краткосрочен и средносрочен план да се постигнат целите по инициативата. Няколко думи за документа на комисията. Съгласно оценка на въздействието от 2010 година, според комисията, следва да се опазят да се, следва да се създаде мрежа за опазване на световното културно наследство. Според мен все още не е създадена такава мрежа. Предложението датира от преди 10 години. На какъв етап от работата си по него е комисията? Благодаря, господин Ванковски. Маркос Русемпере от името на социалистите и демократите. Знака за европейското наследство а, през, а, при, навършва от 2013 с, а, 7 години. Тук се включват различни административни, културни и общи аспекти, които трябва да се включат в една оценка на въздействието. И знака изглежда инициатива, която правилно функционира, но трябва да има подобрение. Тази инициатива може да се използва, както и програмата Erasm Плюс, да се насърчи усещането за принадлежност на гражданите към европейския проект и да се увеличи културния диалог. Това са основни цели. Но всъщност реалността днес е малко по-различно, защото много често тази инициатива изобщо не се забелязва след 7 години съществуване. Ето защо молим комисията да има някакви решителни мерки, за да се постигнат четири основни цели. Първо, по-голямо интегриране на а, наследството с, а, и, и знака, да се създаде истинска мрежа между различните места, които са свързани от тази мрежа и те да са добре финансирани и след това да се разработят схеми а, за насърчаване и популяризиране на този знак въпросите от моята група. Какви са альтернативите, които търси комисията на знака? как ще се окаже подкрепа на кандидатите. Какви са конкретните действия, за да се увеличи сътрудничеството между държавите членки в тази сфера? Съществува ли някакъв план за подобряване на комуникацията с обществеността и накрая в образованието? ще предложите ли на държавите членки съдържание, което да е свързано с културното наследство в средното и висшето образование. Благодаря ви. Благодаря, Лоранс Феран, от името на Обнови Европа. Благодаря ви. Благодаря за вашето представене. Аз съм съгласна с вас. Наистина е необходимо да можем да обозначим своята споделена история. Това наследство е, продължава да се развива. В него имаме 48 обекта и мисля, че е нещо живо, защото то е важно, но от друга страна гражданите не го познават достатъчно. Ние трябва да можем да напишем общата си история да имаме едно единно преподаване на европейската история. Това трябва да е краегълния камък. Конкретно имам въпрос, свързан с тясното сътрудничество между включените обекти. Бихте ли ни казали малко повече за това, как може да имаме една добра мрежа и как координаторите да бъдат по-видими Нещо друго, което ме занимава е многоязичието. В всички е, съобщения, изпратени на държавите членки, четем само английски язик. А разбира се, културното многообразие минава през отчитането на нашето езиково многообразие. Как ще направите подобрение по тази точка? Благодаря на колегата Феран групата идентичност и демокрация не е заявила че ще се изкаже колега от нейно име. Думата имат зелените. Госпожа Йенбу от групата на Зелените не е на линия. Иска ли да се изкаже някой друг от името на Зелените? Не виждам колеги от тази група в залата. Групата на Екаре, Даце Мелбарде. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за това, че се присъедини към нашата дискусия. Не можах много добре да чуя втората, втората презентация, защото звука не беше много ясен. Но много ми хареса първия оратор. Благодаря, че споделихте вашата визия по толкова емоционален начин. Аз съм съгласна, че действително трябва да има някакъв положителен наратив за знака за европейско наследство. Не само да ни свързва с милото, но също да ни вдъхновява за големи мечти. Вие ни попитахте е, дали обичаме знака знака за европейско наследство. Аз мисля, че по-правилната дума е уважение. Първо трябва да уважаваме, за да обичаме съдържанието инициативите, които стоят зад е, знака за европейско наследство. Но действително знака е нещо, което можем да уважаваме. Имам и няколко въпроса, по-конкретно три въпроса. Първият въпрос – как виждате бъдещето на този знак, близкото бъдеще? Можем ли а, да очакваме разширяването на неговите цели, като например а, да има по-лесен достъп до конкретните места, особено чрез а, дигиталните възможности? А, и имам и въпроса, свързан с ЮНЕСКО. въпреки че местата се избират по различни причини, например стратегическа интеракция с ЮНЕСКО и списъка с културното наследство. И въпреки, че са част от творческа Европа но знам, че бюджета на Творческа Европа е ограничен. Вие предвиждате ли някаква синергия между знака за европейско наследство и някои други инициативи на Европейския съюз, като Еразъм Плюс или някои от другите програми? Алексис Георгулис. От името на Обединената левица Алексис Георгулис. Please press the speak button.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 Виждаме ви, но не можем да ви чуем. Всъщност, не можем да ви чуем. Е, за 10 секунди ще ви изключим. Можем да, молим да освежите вашата връзка и да се включите отново. След секунди ще на насъщ. Acropolis doesn't want to connect with Brussels, I think. Не можем да свършим Акрополис Брюксел, изглежда. Is there a possibility I ask the technicians to Питам техниците, има ли възможност да рестартираме връзката по някакъв начин? Окей. Okay. Mister, can you press the speak button now? You should... Сега би трябвало да можете да се свършите. Чувате ли ме? Да, чуваме да ви и ви виждаме. It's from ancient Dian on Olympus, a very important heritage Знака за европейското наследство е много важна инициатива. Трябва по някакъв начин да да възстановим значението на този знак. И миналата седмица имаше гласуване, което показа именно това, че искаме да възстановим значението на знака за европейското наследство. Той не е познат на обществеността в Европа има списъци в, има списък, в който са включени някои обекти, но има и такива страни, които не са включени. Трябва да има цялостна комуникация за разпространяване на нашите културни корени и да се участва в различни дейности. И трябва да има цялостна културна политика – е да подчертаем значението на нашата история и на нашето културно наследство. От тук идва, произлиза и нашия начин на живот. Затова знака за европейското наследство трябва да бъде подкрепен чрез различни други инициативи, да се подчертае добавената стойност, защо не различни фестивали – които да са с различна периодичност навсякъде в Европа. Трябва ни включващ подход за нашата култура и за нашето наследство. Нещо, което да ни предостави е, възможност да популяризираме нашето наследство – Също благодаря, благодаря ви, че ми позволихте да се включа във вашата среща. Давам по 5 минути на нашите оратори. Е, първо господин Томбоц. Dear, um... Уважаема госпожо Ферхайен, извинявам се, но при първите двама оратори не си бях включил превода, така че не знам дали не съм пропуснал нещо. Ще отговоря на останалите въпроси. Разбира се, благодаря за въпросите. Благодаря за ангажираността на членовете на парламента с знака на европейското наследство. Хубаво е това чувство да се види, че Членовете на Европейския парламент много държат на този знак и го обичат. Това, което предлагате да се използват и други европейски програми, е интересен вариант. Аз съм убеден, че европейските граждани ще се интегрират все повече и повече през следващите десетилетия. Е, не е необходимо да се говори само за проблемите с парите или замърсяването. Трябва да говорим и за своята обща история, за нашите ценности. През годините научих, че творците Независимо дали са музиканти, хореографи, артисти, всички те ни помагат. Помагат ни да изразим това, което чувстваме по един далеч по-въздействен начин и ще видим наистина как Творческа Европа може да се съчетае с програмата за този знак. Програмата Еразъм също може да бъде много полезна, тъй като аз съм убеден, че младите хора, които успеят да се възползват от възможността да пътуват из Европа, благодарение на Ераза, могат да бъдат нашите посланици на бъдещето. Следователно, ние трябва да им дадем възможност да споделят тези перли на познанието. Аз съм убеден, че списъка с обекти ще продължи да расте през следващите години, но в отговор на вашия въпрос ще повторя това, което казах и преди. Този знак може да бъде успешен единствено ако получи солидна финансова подкрепа, ако има един силен екип от посветени професионалисти с група от експерти – да има достатъчно хора в комисията, които да, го, да работят по този проект години наред. За всичко това са необходими средства, не само за видимите дейности, като маркетинговинга дейност, проучвания. Необходим е и някакъв поне малък бюджет, така че да има повече прояви около тези обекти и хората да могат да разберат защо един обект е значим за Европа, да се мисли за лекции, семинари, изобщо места, където по-младите и по-възрастните могат да говорят за своите споделени ценности. For... Благодаря ви, господин Румбоц. Благодаря ви, че се ангажирате с този знак и по време на кризата. Уверявам ви, хората обичат този знак и в парламента можете да разчитате на партньори. Сега искам да дам думата за 5 минути на господин Чуч от комисията. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря ви за въпросите. Хубаво е да се види колко много се цени европейското наследство. Това пролича при въпросите – За жалост е много лошо качеството на връзката на оратора. Необходимо е да се мисли за пряка подкрепа, която да е много по-голяма от предвидения бюджет. Спомняте си, че аз споменах и проблема с подписите. Съжаляваме, не разбираеме ораторът. Няма как да бъде преведен. Uh, communication uh, where uh, again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 Uh, dealing uh, with this uh, issue. So let's hope together that our dream, which is indeed big, Напомняме ви, че ораторът нямаше как да бъде преведен поради лошото качество на връзката. Thank you very much and now I close. Благодаря. С това приключваме работата по тази точка. Пристъпваме сега към гласуванията. Както знаете, гласуването днес за пореден път ще протече по познатата ви вече процедура за гласуване от разстояние. Вече имаме опит с нея, получили сте и документите за гласуването. Нека още веднъж ви разясня най-важните правила, тъй като миналия път имаше затруднения. Всички вие трябва надлежно да попълните документите. Става дума за бюлетините, които сте получили по имейла в петък. Имайте предвид, че независимо от това дали има компромисни изменения или не, трябва да гласувате по всяко отделно изменение, за да може да се преброи и всяко едно а, изменение. Гласувате с плюс, ако сте за, с минус, ако сте против и с нула, ако се въздържате. Нека сега проверим дали има кворум за гласуването. Тук в залата в момента има осмина членове на комисията, които са в залата. Нека всички от тези, които са свързани с нас дистанционно да натиснат бутона Raise Hand – вдигни ръка. Трима колеги са свързани с нас дистанционно. Останалите сигурно вече са готови да гласуват. Сега станаха шестима колегите свързани от разстояние. Имаме повече от достатъчен кворум. Можем да проведем гласуването. Нека сега ви помоля да се подпишете собственоръчно или да поставите там инициалите си. Накрая и на двете бюлетини напишете още веднъж собственоръчно името си с главни букви и я подпишете не е допустимо да копирате бюлетините си, не може също така да изрязвате подписа си и да го копирате вътре в текста на бюлетината. Разбира се, можете да се подписвате с електронен подпис, но много важно е да се подписвате собственоръчно. Важно е депутатите да се подписват собственоръчно, тъй като само те имат право да гласуват. След като сте се подписали, сканирайте бюлетината, можете и да я снимате. Имайте предвид обаче техническите детайли. Ако файлът е прекалено обемен, трябва да го намалите. 10 мегабайта е лимитът. Най-добре е да изпращате документите като PDF документи, тъй като така е по-лесно преброяването след това. В момента, в който открия гласуването, ще получите потвърждение за откриването. Изчакайте получаването на този имейл. Едва тогава гласуването е открито. След това можете да сканирате, да снимате бюлетините и да ги изпратите на функционалната ни почтенска котия. След като успешно сте изпратили бюлетината, ще получите потвърждение, за получаването и това не означава, че е бил, била проверена валидността на вота ви. Секретариатът ще положи усилия колкото се може по-бързо да направи проверка дали формално правилно са били попълнени бюлетините. След тази проверка ще получите и потвърждение за преброяването на гласа си в случай, че сте попълнили коректно бюлетината. Всички членове на комисията ни, които днес физически присъстват в залата, трябва също да гласуват електронно и да ни изпратят сканираните бюлетини единствено и само бюлетините, изпратени от официалния ви имейл адрес в парламента, ще се считат за валидни. Моля също така собственоръчно да поставите подписа или инициалите си на края на бюлетината единствено само тези бюлетини, където четимо сте изписали името си, ще бъдат считани за валидни. Ще бъдат считани за валидни единствено и само също така бюлетини, които са поступили преди края на гласуването, а не около края на гласуването или след края му. Функционалната ни почтенска котия е на адрес kultvolt маймунче Това е функционалният имейл адрес, който използвахме и до тук. Да се надявам ме, че ще можете с 100% успех да участвате в гласуването. В случай, че с вас се свържат колегите от секретарията и ви съобщят, че има грешка в списъка ви за гласуване или в бюлетината ви, Имате един час, за да поправите грешката. Може да липсват подпис или инициали, може да сте сгрешили имейл адреса. След сигнализирането на грешката, в рамките на един час трябва да я поправите. В противен случай, вотът ви няма да е валиден. Утре в 16.45 часа ще обявим резултатите от днешното гласуване. Утре ще проведем и окончателното гласуване. Надявам се, че сте наясно с правилата на процедурата по гласуването. Да се надяваме, че всички бюлетини днес ще са валидни. Сега ви моля да се отправите към кабинетите си, за да участвате в гласуването. Утре отново ще се видим тук. Официално откривам сега гласуването.